своите предложения. Както винаги, разбира се, в нашите предложения за изменения ще ви бъдат предоставени. Председателя, благодаря на всички колеги. Благодаря на всички оратори. И сега стигаме до устния въпрос за статистически данни в Европейския съюз и правомощията за одит на комисията Евростат. Първият оратор е господин Отмар Карес, 2 минути. Комисар Олерен. Господин председател, господин комисар, дами и господа, днешният дебат е важен политически сигнал. Той показва, че Европейският парламент иска да изпрати ясно послание, а също така да покаже решителността си. Тук имаме устен въпрос относно процеса на преструктуриране на Евростат и в рамките на данните, представени от комисията, ние сме изготвили една резолюция, с която показваме, че Европейският парламент иска Евростат да действа независимо и общо. Това всъщност е първата директна реакция, която последва след лошия опит на Гърция. Съвета през 2005 отхвърли а, планът на комисарят Алмуния в пет точки и попречи на комисията да има нужните инструменти за да реагира. И сега се опитваме да наваксаме това, което отдавна трябваше да направим. И за това се обръщам към комисията и към съвета и им казвам, че политическата воля съществува и че ние искаме да имаме всички инструменти, от които се нуждаем, за да не става така, че еврото да е просто общата монета, но също така да бъде монета на един силен економически съюз. Моля ви да не блокирате нещата, да не пречите на бъдещата реформа, да дадете възможността на комисията да реагира, дами и господа. Бихме искали също така да знаем какви са а, разследванията, които бяха стартирани по а, проблемите, свързани с Евростат през изминалите години, защото само разполагайки с ясен анализ, можем да разберем какво точно става и ще знаем какво да правим за напред. Какво иска парламента? Иска независимост, иска съпоставимост, едни ясни минимални норми, с които да оперират всички статистически институти в отделните държави членки и също така по-голямо сътрудничество с Европейската Централна банка. Искаме тези данни да бъдат проверими, т.е. да могат да бъдат проверени и също така да подсилим компетенциите и да можем да консултираме всички данни във всички страни, както за социалните осигуровки, така и за отделните местни власти Искаме да подсилим сътрудничеството, координацията и бихме желали също така да научим от комисията какво се е споразумяха с съвета. Мислим, че постигнато до тук не е достатъчно. Това е минимално споразумение. А което просто така наваксва някои от пропуските в миналото, а ние трябва да направим още по-голяма стъпка напред към независимост. Благодаря, господин Карс, госпожа Шарон Бол. Економическите финансови е, комисия е убедена зад необходимостта Евростат да бъде укрепена. От дълго време ние убеждаваме е, в необходимостта от създаването на е, висококачествени статистически данни. Ние знаем миналото, господин Кара се позва на него. През 2005 година съвета се посрами е, и, създа, и пося самето на сегашната криза с, заетостта е, и отслаби възможността за економически растеж и съответно отказа всички правомощия на Евростат. Е, при това минало много трудно се възстановява доверието, а липсата на доверие доведе до настоящите безпокойства. Държавите членки трябваше да извадят много пари в брой, да ги сложат на масата и на съвета ЕКОФИН беше поет е, политически ангажимент, но това не е достатъчно. И ние трябва да е, увеличим правомощите на Евростат и това е още по-важно в момента, защото това е, е ключов фактор, за да може економическия надзор да бъде ефективен. Това е инструмент, за да може във всички случаи да се постигне някакво влияние върху истински економически растеж, а не просто влияние върху обещанията. Данните трябва да бъдат подобрени, но своевременно и ние ние трябва да разгледаме е, качеството на националните статистически данни и не знам дали новите правомощия на Евростат са достатъчни. На съвета ЕКОФИН е, имаше известна условност за новите правомощия за одит, е, но всъщност те са по-ограничени, отколкото много се страхуваха. Мисля, че трябва да има възможност за равно проучване и ранна намеса. Доклада на Европейския парламент изисква безусловни права за Евростат за извършването на така наречените методологически посещения. Естествено, е, че източниците трябва да бъдат обект на внимание, когато това е необходимо, обаче трябва да има проучвания, когато има съмнения, а не постфактум. И накрая, е, е, можем да, това е подобно на това. Не знам дали това е достатъчно, за да може да има истински счетоводни стандарти и те да бъдат необходимо прозрачни, за да може да се знае знае точно какво двойно счетоводство се води, всякакви други иновационни практики. Благодаря ви. А сега давам думата на, го... на комисаря Оли Рен. Президент. Господин председател, уважаеми членове, нека първо да благодаря на господин Карас и на госпожа Волс и на останалите, разбира се, за повдигане на този много важен въпрос относно качеството на статистическите данни на Евростат. Също така приветствам подкрепата в проектостановището, което оказвате, което оказвате всъщност на предложението на комисията да вземе мерки относно някои данни, свързани с дефицитната. Това е първото законодателно предложение на комисията Барос от тази насока. Надяваме се, че то скоро ще бъде прието. И ще го имаме в нашия арсенал, така да се каже, от средства. Както госпожа Боус каза, отдавна имахме нужда от него. Също както казахте, първоначално имаше предложение през 2005 година, но то беше отхвърлено от държавите членки. Сега времената се промениха и имаме широка подкрепа за това предложение. Общия подход, по който се споразумяхме на съвета ЕКОФИН на 8 юни, също подчертава, че имаме нужда от висококачествени статистики относно дълга на правителствата, относно дефицита, и за тази цел комисията ще работи по а, тясно сътрудничество с Евростат. Основните цели на предложението засягат даването на повече а, власт в, на аудиторите, свързани с Евростат. И също така подобряване на, на качеството на статистиките. Комисията е готова да приеме компромисния текст. Целта е да се предприемат нови стъпки за подсилване на качеството на Евростат статистиките и ще работим в тази насока с персонала на Евростат. Дори ще има преразпределение на този персонал. И ще имаме също така специфични методологически посещения, както поискахте. Ще трябва да а, наложим нова регулация, особено при специфични случаи, където се проявяват повече рискове и където евентуално сме установили проблемни данни. Евростат ще използва под новите правила всички, всичката възможна власт, включително и а, аудиторските правомощия. И преди да заключа, нека да кажа няколко думи за Гърция. Ще използвам, може би, една минута допълнително от времето. Комисията предприе много усърдна работа по гръцките статистики преди няколко години и изменената регулация има за цел да се намалят всякакви манипулации и измами, свързани с статистиките. Вчера имаше ново развитие относно гръцкия проблем. Знаете, че Moody's поиск... реши да намали рейтингата на Гърция – и това го бяхме разисквали с колегата Мишел Барние и с председателя на комисията. Мисля, че е, решението на Мудис точно в този момент е, е лоша стъпка, много неподходяща, като се има предвид, макроекономическата програма, която беше осъществена за подпомагане на Гърция, както от нас, така и от Европейската централна банка. Гърция се ангажира да приложи мерките, които бяха наложени, включително свързани и с статистическата система, за да може да продължи в добрата насока. Имаше много малки проблеми от момента, в който стартирахме тази програма за подкрепа. Но това още веднъж показва колко голяма е ролята на агенциите за кредитен рейтинг в цялата наша система. Разбира се, това, този проблем ще бъде взет предвид от комисията за в бъдеще и а, ние се надяваме, че за близките няколко месеца ще се спрем по-подробно на този проблем за сектора, а също така и на проблема с прозрачността и евентуално конфликта на интереси, тъй като системата се базира все още на стария модел за плащания. Нека да кажа в заключение, че абсолютно важно да имаме акуратни, достоверни статистически данни. Това е един от кригълните камъни на нашата дейност, също така и за това е нужно за правилното добро функциониране на монетния съюз. И в тази насока властта, правомощията на Евростат са много важни, много нужни. Това е една от основните ни цели. Благодаря. Благодаря, господин комисар. А сега давам думата на господин Шикрун за една минута. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Много съм радвам, е, че комисията направи законодателни предложения за Евростат, за да може те да се ревизират от е, комисията ЕКОН, защото е, качеството на статистиката предизвика кризата в еврозоната. Няма никакво съмнение, че Евростат трябва да има по-широки правомощия, особено за вътрешни ревизии в държавите членки. Но подобни инспектори, инспекторати няма да са достатъчни за националните министерства на финанси финансите или за Националните статистически и дори за тяхното по-близко сътрудничество. Те трябва да се включат е, е, и в е, работата, която се извършва от университетски преподаватели, профсъюзи и така нататък. Именно, именно на това се спира и моята делегация. На второ място ние трябва да имаме съвместна счетоводна система, която да се използва от всички държави членки и която да се основава на стандартизирани международно приети счетоводни стандарти и които трябва да са прияти както от държавите членки, така и от комисията и парламента. Те не трябва просто да се прилагат към финансовите отчети, които се предоставят на Европейската комисия, но трябва да се използват и в самите държави членки в техния публичен сектор. Защото е, повече от 10 години с създаването на еврозоната и създаването на еврото, ние откриваме, е, че всъщност има недостатъци в системата, която предизвика много е, щети и иронично е, това е, беше е, просто игнорирано, защото еврото трябваше да бъде успешно. Ние трябва да сме сигурни, че за в бъдеще трябва да се вярва на статистиките на правителствата и на техните предвиждания. И ето защо аз приканвам комисията да продължи да работи в близко сътрудничество с комисията и с съвета, за да може този спешен проблем да бъде решен. А сега давам думата за една минута на господин Господин Голар. Госпожа Голар, господин председател, господин комисар, настоящата криза в еврозоната не се държи само е, на недостатъците на съвместната статистическа система. Независимо от това, тя има много тежки последици. Имаше економически последици, но също така и доверието, което се гласува на Европейския съюз. И ние засягаме един от основните проблеми, поне според мен, е, за начина на работа на Европейския съюз в момента. Правителствата правят обещания на населението и се прави. Казват, че ще има много много строг контрол върху взаимните ангажименти, че всички критерии ще бъдат разглеждани след запетайката а едновременно с това същите правителства години наред не дадоха средства на Евростат да си върши работата за сметка на общия интерес, защото онова, което отслабва комисията не е добро за никого. Ето защо ние подкрепяме тази резолюция, която настоява комисията и Евростат да имат правомощия да водят разследвания, а също така и да засилят международните стандарти. Без такова усилие за строгост и ако ако обещанията за строгост не се спазват, когато се подават статистики, тогава гражданите ще бъдат все по-объркани и Европейския съюз ще се изложи. Благодаря ви, господин председател. А сега а, давам думата на господин Пермар за една минута. Президент, ти много благодаря, господин председател. Дебата по въпроса за разширението на правомощията на Евростат всъщност не е правилно структуриран Борим се срещу грешките и срещу това, че някои държави фалшифицират данните за дълга си. Анализа трябва да е по-задълбочен. Но, така или иначе, Евросъюза би могъл да се възползва от сегашното положение на нещата, от конюнктурното положение и особено случая с Гърция, за да подкопае данъчната независимост, ако мога така да се изразя, на правителствата. Ето именно тази е битката, която Евростат трябва да започне, тъй като на, в различните държави имаме различни дефиниции за това какво е успех, какво е провал, какво трябва да отразяват цифрите. Някои държави са имали силни валути преди това или по-слаби, цифрите им за безработица са били по-завишени или по високи. Благодаря ви. Сега госпожа Подимата, минута и половина. Благодаря. Аз съм удовлетворена от това, като чух преди малко, особено когато става дума за това изненадващо решение на агенцията Мурис, която реши отново да смъкне оценката на Гърция. Вие казахте, че това е погрешно взето решение, неуместно, несвързано и което освен това е против нашата, нашата задача да ревизираме изцяло начина по който работят европейските кредитни агенции. Е, сега дойде време да създадем една публична агенция за кредитен рейтинг от европейски мащаб. Именно сега ни се открива възможност за това, когато говорим за свръх завишени данни и за контрола върху тях. Така, наречената, така наречения гръцки е, случай ни отвори очите. Разбира се, не, не ми е много приятно да слушам как непрекъснато използваме Гърция за пример за това и за онова, но ако не пример, поне може да бъде изходна точка за нашия дебат. Както виждате, гръцкото правителство първо признава сериозността на положението. Трябва на първо място да ремонтираме гръцките статистически служби и след това европейските такива, защото това ще ни даде възможност да проучим отговорностите, кой е започнал пръв. Но да, не призна, да признаем също така, че закъсняхме малко с този дебат. Много от години вече, от 2005 година сам получавахме странни данни. Благодаря. Благодаря, господин председател, Аз искам да насоча дебата в една по практическа посока защото господин комисарят миналата седмица обяви че ще има специална проверка на евростат за статистическите данни които комисията е получила от българия. за съжаление обаче от изказването на господин рен не стана ясно защо се налага такава проверка. и затова аз искам в момента да използвам възможността и да му отправя един въпрос какви критерии определиха най стабилната държава членка на балканите когато всички други държави членки на балканите изпитват големи затруднения какви бяха тези критерии които решихте че точно в българия трябва да бъде направена проверка и това не е ли някаква инерция при вас от вашия предишен ресор по разширяването? вие казахте също така току що че е много лошо че мудис са намалили кредитния рейтинг на гърция но давате ли си сметка че хвърляйки такива изказвания в общественото пространство в следващия момент може и кредитният рейтинг на българия да бъде намален и тогава няма как да се сърдите на мудис ще трябва да се сърдите само на себе си. Благодаря. Казва господин Лудвиксън. Да, наистина има мерки, които могат да ни помогнат да се стабилизираме Евросъюза. Някои мерки са лесни, постижими. Може би просто трябва да покачим качеството на економически всичките ни статистически замервания. Това е възможно и при това можем да го направим бързо. Бързо можем да въведем такъв вид подобрения. Ето за това приветствам тези положителни знаци, които ни правят от комисията и от съвета и да изразя надеждата, че бързо можем да постигнем споразумение по пакет мерки, който да ни позволи именно това да подобрим качеството на статистическите данни. От друга страна, Евростат и неговите правомощия трябва да бъдат още по-засилени засилени и консолидирани, за да може в бъдеще да си сътрудничи с местните национални статистически служби. Но иерархията трябва да бъде ясно определена още от самото начало. Кой рапортува на кого, кой се отчита пред кого. И Евростар може да, Евростат може да изисква надежни и правдоподобни данни от държавите членки и след това да има право да налага санкции, ако е недоволен. За да може да постигне всичко това, са ни нужни повече ресурси, повече вложения. Повече качество обикновено изисква повече инвестиции. Затова Евростат не бива да бъде оставян повече на заден план бюджетните средства, които ще вложим в подобреното действие на Евростат, трябва да са на съответното равнище. До момента не сме говорили по този въпрос, поне дебатите, на които аз съм присъствал. Благодаря ви. И сега минаваме към спонтанните изказвания, така наречения Catch the Eye. Заповядайте, първи оратор. Благодаря. Считам, че регулацията, свързана с големите бюджетни дефицити, е особено важна, като се има предвид настоящите бюджетни проблеми на държавите членки. Така че трябва ни един механизъм за контрол, така че данните, които се дават от националните власти, да бъдат проверявани, да могат да бъдат контролирани. Иначе ще имаме други случаи, като тези на Гърция, където са давани в грешни данни, фалшиви данни и в крайна сметка последствията са много тежки. Така че имаме нужда от правилна статистика и Евростат а, трябва да бъде един независим орган. Това не означава, че той ще се намесва в бюджетната независимост на държавите, а просто ще контролира независимо. Благодаря. Сега господин Якон Сари. Госпожа Якон Саари. комисията komissiota on syytä kiittää siitä, että... Аз е, смятам, че ние трябва да благодарим на комисията, защото постигнахме много бърз напредък. Например, само преди няколко месеца се смяташе, че ако се намесваме в националните статистически данни, това е намеса в националния суверенитет. Докато сега не правим крачки напред. Ако не бяхме поступили така, ако е, само се бяхме придържали към статуквото в статистиките, Европейския съюз щеше просто да се злепостави. Ние не трябва да упрекваме гръцкия народ. Там бяха взети много трудни решения. Ние трябва да възпитаваме и гражданите, за да в този дух. Благодаря ви. А сега ако обичате, е, бъдете така любезни да запазите тишина. Сега давам думата за е, реплика. Благодаря, господин председател, е, почитаеми членове. Първо искам да изкажа благодарност за съдържателната дискусия и за подкрепата към предложението за укрепване на правомощията на Евростат. Аз трябва да кажа, че съм съгласен с госпожа Яколсари, ние виждаме реален шанс по отношение е, на поведението спрямо економическата е, координация в Европейския съюз през последните месеци. Приемането на това предложение е кръгален камък за укрепването на нашия економически и валутен съюз. Е, имаше е, различни изказвания във връзка с Гърция и с България и е, за това аз искам да изясня отговора на някои от обсъжданите днес въпроси. За Гърция няма да се занимавам с цялата дълга история на тази сага и съм съгласен с тези, които казаха, че не е почтено да заклеймяваме сега само Гърция, защото Гърция вече е, тръгна по правилния път и програмата й се прилага действително. Е, така че е, на Гърция трябва да се вярва и трябва да бъде подкрепяна, а не да бъде заклеймявана. Колкото до реформите в статистиката. Ние работим съвместно с гръцките власти. Е, правили сме многобройни посещения в Гърция през зимата и през пролета и е, се е, споразумяхме съвсем наскоро по план за действие, чиято цел е засилването на капацитета на гръцката статистическа система и подобряването на, публичните, на статистиките за публичния сектор в Гърция. За България е, нашата загриженост проистича от два аспекта на е, е, бюджетния отчет. Аз вярвам, че членовете на Европейския парламент ще чуят моите изяснения във връзка с това, което е казано за България, за нейния бюджетен дефицит и за статистическите проблеми. Първо, е, с известно закъснение България уведоми комисията е, за е, промяната в бюджетните предвиждания и на второ място липсва информация защо България преразгледа планирания си бюджет за текущата година 2010 от балансиран бюджет е, за е, дефицит от повече от 3,8%. Това стана само преди няколко седмици, въпреки че макроекономическите прогнози не само, че не се промениха, а по-скоро се подобриха. Вследствие на което е, в момента комисията не може да направи реална оценка за бюджетните предвиждания на България за текущата 2010 година е, и планираната мисия от Евростат е, за България, която трябва да се проведе през втората половина на тази година, няма да се занимава с разликите и въпросите, свързани с прогнозите за 2010 година, защото въпросът не е статистически. За сметка на това обаче Евростата ще се съсредоточи върху потенциалния риск от изключителен бюджетен дефицит за 2011 година защото това е свързано е, с това, че правителството не е изпълнило предишните си задължения и не ги е декларирало. Много се радвам, е, че има е, внимание към този въпрос и има и съответните индикации за това как България е оценена от пазарите. Колкото до данните, които ни изпраща българското правителство, мисля, че техния вътрешен одит ще приключи едва към средата на лятото и резултата от този одит ще се използва от Евростат в контекста на бъдещата мисия в България. Е, от гледна точка на ревизираните е, правилници, които ще дадат по-големи правомощия на Евростат. Евростат е, трябва да прилага тези правомощия както подобава в неговата работа. И за това, дами и господа, още веднъж искам да ви благодаря за вниманието и най-вече за широката ви и силна подкрепа за нашето предложение. Това е първо по рода си законодателно предложение от втората комисия Баросо и предяването на това предложение е от ключово значение, за да има ефективен економически и валутен съюз. Благодаря ви. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря и за е, вашето великодушие към нас. Е, не знам дали ние обаче проявихме достатъчно внимание към вас. Съжалявам това, което се случва в момента в пленарна зала. Имаше ръкопляскания, които нямах нищо общо с обсъжданата тема и с вашето изказване. Дискусията приключи и гласуването по тази тема ще се състои утре. Приключвам за две минути заседанието. Е, и е, след това продължаваме заседанието с вод. Франце! Председателят. Do you want to say something? Koleżanki i koledzy, uh, ladies and gentlemen, colleagues, please, please. Дами и господа, моля, вземете си местата.